Dear colleagues, Уважаеми колеги, можем да започнем. При нас тук е министърът на здравеопазването в Латвия. Well, the plane are not waiting for us Uh, in the airport. And then I... Е, трябва и на време да свършим, защото самолетите няма да ни чакат на летището. Министърът на здравеопазването, господин Белевич, ще ни представи приоритетите на латвийското председателство за следващите 6 месеца. Благодаря му, че е тук и му благодаря, че ни дава възможност директно от него да разберем какви са приоритетите на председателството. Започваме веднага и моля, имате думата, господин министр. Е. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа депутати, уважаеми представители на комисията, уважаеми дами и господа. За мен, чест, за мен е чест е да ви представя приоритетите на Латвийското председателство в областта на здравеопазването. Латвия се присъедини на 1 май 2004 година към Европейския съюз. Тази година за първи път ние ставаме пред или ние поемаме председателството на Латвия. Е, Европа вече не е разделена и Европа има общо бъдеще и ще се развива и за напред. Но Страната председателка на Европейския съюз не може е, сама да постигне целите, които са заложени. Това може да стане само с общите усилия на всички. Вашето е, мнение, дами и господа, е много важно за съставянето на програмата, свързана с здравоопазването в Европейския съюз. Искам да благодаря и на италянските колеги. Ние поехме работата от тях. Колегите е, работиха много целенасочено и устремено. Различни предизвикателства е, са изправени пред нас. Ние ще работим за това да подобрим благоденствието в Европейския съюз. Латвийското председателство има три приоритета. Те са свързани с стратегическите приоритети на Европейския съвет. Това са следните приоритети. Конкурентоспособността и растежа, използването на цифровия потенциал в економиката, на трето место засилване ролята на Европейския съюз на, световно, на световната сцена. Приоритетите в областта на здравеопазването съвпадат с латвийските приоритети и ги допълват. По време на латвийското председателство ще подчертаем ролята на на ам, всеки един гражданин, на всеки един индивид. Отговорността а, за а, поддържане на доброто здраве е отговорност на всеки един Необходимо е да има а, такова здравеопазване, което да а, предвижда а, добри грижи за пъте, пациентите. Освен това, трябва да се обърне внимание на медицинските продукти и на инвитро диагностиката. Всички а, законодателни актове в тази област имат за цел да подобрят здравеопазването в Европейския съюз и да запазят конкурентоспособността на Европейския съюз на пазара за медицински изделия и медикаменти. Това е задача, която ще заема първоначално е, място в нашата програма. Подкрепям колегите които работят по пакета за медицинските продукти и казвам, че този пакет взема приоритетно място в нашата програма и ние ще работим по него. Нашата цел е да започнем преговорите по тази тема с Европейския парламент още по време на това председателство. Ще се опитаме да намерим и начини да постигнем съгласие в съвета. Госпожа Хелмут и господин Петър Лиза ще бъдат информирани за на хода на резултатите. Относно психоактивните вещества. Тази тема също е приоритетна. Искаме да бъде постигнато съгласие. Държавите членки се надяваме да ни окажат съдействие. СТО е заложила цел до 2020 година, свързан с справянето с хроничните заболявания. Да се намалят да намали броя на преждевременната смърт с 25%. Е, освен това, на глобално ниво трябва да се намали алкохолизма с 10%. Защото последиците от тези заболявания а, са м- многообразни и имат а, много а, тежки последици за здравето и се стига до преждевременна смърт. Социалните разходи а, също се увеличават. 155 милиарда евро и то вследствие на проблеми от употребата на алкохол. През последните 10 години употребата на алкохол не се е а, повишила, но ние оставаме и за напред регионът с най-високата употреба на алкохол. Необходими са мерки за намаляване на употребата на алкохол. През 2006 година бяха а, действия в тази посока. През 2006, през 2006 беше стартирана стратегията до 2012 година за намаляване консумацията на алкохол. През а, последните години често се говори за тази тема, че ние в Европейския съюз имаме нужда от а, всеобхватна политика в тази област. Е, ще приканя министрите на здравеопазването в държавите членки е, да започнат дискусия по тази тема и в е, бъдеще да има готова политика, свързана с правенето с, или по-скоро политика, свързана с намаляването на потребата на алкохол. По тази тема трябва да се работи в международен мащаб, трябва да се съберат експерти, и да се продължи работата по политиката за здравословния начин на живот. Здравословният начин на живот е, е условие за успешното развитие на нашите общества. Важно е ам, да бъде включена тази тема и в образованието, Защото в ранните години се ам, създават ам, хранителните навици и вкусове, които остават и за по-нататък захарта, трансмазнините и други съставки се разглеждат от гледна точка на економическите вреди, но всъщност такъв вид съставки вредят и на здравето. За съжаление няма активно законодателство в тази област. Има законодателство, което е свързано с солта и с някои други съставки. И а, също законодателство за намаляване на наситените мазнини в а, хранителните продукти. Здравето е много важно и здравето може да даде най-големия принос към економическото развитие. По време на председателството няма да се занимаваме само с законодателни норми и с здравословния начин на живот. Освен това, а, ние ще разглеждаме и теми, които днес са много страни не са на дневен ред, но тези въпроси могат да станат много важни и да станат наболели за тях, без да се усетят. Такава тема е свързана с туберкулозата. Това е много сериозен проблем в някои е, държави членки на Европейския съюз и в някои съседни страни. Хората пътуват все повече, пресичат граници и тази болест е изкоренена в е, Европа и за нея четем само в творбите на някои писатели от онова време. Но, в крайна сметка, никой не е защитен от инфекциозни заболявания. Такива заплахи съществуват за всеки от нас. През 2012 година 360 хиляди души са заболели от болестта. 40 хиляди от тях са а, починали вследствие на болестта. 74 хиляди от тях са заболели от а, а, мултирезистентна туберкулоза. Този проблем трябва да се обсъди на най-високо ниво. Ще бъдат засегнати не само министрите на здравеопазването, е, министрите на финансите и е, министрите отговарящи за социалните политики. Необходимо е да има солидарност и то ам, в голяма степен. Туберкулозата се превръща в проблем и ние трябва да се справим с този проблем както в Европейския съюз, така и в съседните на Европейския и в страните съседни на Европейския съюз. Искаме ам, освен това да засегнем и друга а, тема за осигуряване на добри грижи за пациентите, като се използват най-новите, техно, най-новите технологии и иновации. Да се концентрираме върху здравеопазването. Ще има седмица на, електронно, на електронното здравеопазване и не трябва да се мисли за а, отделни аспекти, ами целта е да се види как могат да се търсят технологични решения за здравето на всеки един и как тези технологии могат да бъдат използвани от лекарят. Заболяванията могат да окажат негативно въздействие върху всеки един. Необходими са нови иновативни решения, но не, вся, но не всички от тях водят до добри резултати. Всеки трябва да е наясно и да се грижи за своето здраве. Това събитие ще се превърне в най-голямото годишно събитие, свързано с седмицата на електронното здравеопазване в Европейския съюз. Ще има представители на политическите среди, на медицинските среди и на други заинтересовани страни. Уважаеми дами и господа, нашите цели са много амбициозни като си има предвид, че времето ни е доста ограничено, само 6 месеца. Ние възнамеряваме в различни форуми да обсъждаме наболелите теми. Като между тях са профилактика срещу ракови заболявания, по-добри грижи за пациентите и така нататък. Ние ще продължим работите които бяха започнати от гръцкото продължение от италианското председателство. Въпреки, че здравопасното е тема, която е от значение за държавите членки и те трябва да се занимаят с нея, ние имаме за цел все пак да хармонизираме отделните законодателни норми. Гражданите очакват от нас наистина едни добри и смели решения. Трябва да се взимат решения, които са социално отговорни и освен това е необходимо да се мисли за една дългосрочна и конструктивна политика на здравеопазването. Уважаеми дами и господа, за мен беше чест да представя пред вас приоритетите на латвийското председателство. С удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Преминаваме към първия кръг въпроси от страна на координаторите и представителите на политически групи. Незабавно започваме с Петър Лизе от НП. Благодаря, господин председател, господин министре. Добре е, че нещата се нормализираха отново и че балтийските държави преминаха пред един тежък период и сега Латвия поема председателството на Европейския съвет. С други думи, ситуацията вече е нормализирана. Ще кажа нещо за вашите приоритети. Вие казвате, че целта е да се започне с преговорите. Това не е толкова амбициозно. Ние искаме целта да е приключване на преговорите. Да, много работа се крие в това начинание, но от друга страна предложението на комисията е повече от две години вече на разположение и ако до края на, на вашето председателство ще се изтекли вече 3 години, през юни тази година, ако избухне още един а, скандал, тогава наистина ще се влушат нещата, защото не можем да обясняваме, че отново е възникнал някакъв технически проблем. Трябва да има конкретни компромисни предложения, които бъдат изготвени съвместно с вас. И не искам да чувам, че нещата са толкова сложни. От повече от една година ние сме е, предложили нашата позиция. Тя не е съвършена, но трябва да се търси решение. Ако се стигне до следващия е, скандал, нещата доста ще се влушат. Ние говорихме и за държавните разрешения и така нататък, но ако се стигне до още един скандал, просто нещата ще ескалират. Така че нека да запретнем ръкави и да се вземем за с работата. Относно инвитро диагностиката и медицинските продукти, при тях става въпрос за информираното съгласие. Имаме и правно становище по тази тема и моля ви да подкрепите искането на Европейския парламент. Uh, за социалистите и демократите, господин Герде. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за това, че съвсем ясно очертахте приоритетите на латвийското председателство. Петър Лизе спомена директивата за медицинските продукти. Петър Лизе е докладчик по, а, по това а, досие и по инвитро диагностиката. Ам, върху този приоритет трябва да се постави по-голям акцент – а, скандално е, че тази важна тема толкова много време а, се замита а, под масата. Трябва да видим, че има някакво раздвижване, защото ние няма да седим и да гледаме ам, безучастно. Не искаме да се стига до още един скандал. А, лобистката дейност, която беше осъществена, беше доста преувеличена не на последно място и с, беше случай това с директива с тютюневите изделия. Относно хроничните заболявания, от много давна чакаме да има много много предложения от комисията, защото има много хора в Европейския съюз, които страдат от хронични заболявания и е необходимо да имаме една ефективна стратегия. Това наистина е нещо, от което имаме нужда. Туберкулозата е една от основните теми. Вашата страна може да даде препоръки как да се подходи към тази болест. Имаше изслушване с представите на СТО и как по време на економическата криза туберкулозата се разпространява все повече и наистина съм ви благодарен, че вие включвате тази тема във вашата програма. Надяваме се, че ще стигнем до конкретни резултати и ще има обмен на най-добрите практики между държавите членки, за да могат те да се получат една от друга. Желая ви на вас лично и вчера имахме възможност да разговарим един с друг. Беше много приятно. Желая ви на вас и на вашето председателство много голям успех. Днес казах и на министърът на околната среда, че най-вече малките държави членки най-добре се справят, когато приема, поемат председателството на Европейския съвет и ви желая на вас всичко най-добро през следващите 6 месеца. И сега, мистер... Благодаря сега господин Пиека от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Господин министр, благодаря за това, че сте при нас. Някои въпроси вече бяха поставени, например медицинските изделия включително тези за инвитродиагностика. Вие споменахте и една много спорна тема – потреблението на алкохол. Разбирам, че намалението на потреблението на алкохол с 10% е много амбициозна цел. И то с голямо значение – и имаме идеи за намаление на потреблението на тютюн, но ако искаме да намалим и потреблението на алкохол, тук трябва да имаме предвид различни исторически предпоставки, навици вкоренени в културата на определени държави, членки и прочие. Освен това, трябва да имаме предвид економическите последици. Това е абсолютно задължително. Какво имате предвид вие всъщност? Ограничаване на достъпа до алкохоли или увеличаване на цената му или пък ограничение на рекламата? Защото при потреблението на тютюн подходихме чрез ограничаване на рекламата. Поне това бяха първите стъпки. Разбира се, превентивните мерки също имат значение. И в заключение бих желал да отправя към вас пожелания за успех. Би било прекрасно, ако можете да постигнете резултати за намаляване на потреблението на алкохол. Господин Фария. gostaria de agradecer a presença do Sr. Ministro e desejar-lhe também, como já foi aqui desejado pelos meus colegas. Eh, Искам да благодаря на министъра за това, че ни представи приоритет на латвийското председателство. Ние ви желаем много успех. Господин министре, вие сте си е, заложили една много амбициозна работна програма. Имате много добри намерения, много амбициозни цели. Видяхме какви са приоритети на латвийското председателство в областта на здравеопазването. Господин министр, вие казахте, че и времето не стига. 6 месеца не са достатъчно. Искам да посоча един законодателен акт, по който съм докладчик. Това е директивата свързана с прозрачност при определяне цените на медицинските продукти в хуманната медицина за хуманна употреба. В тази директива става въпрос за следното. Хората да имат по-бързо достъп до новите медицински продукти, до генерични лекарства, да бъде намалена бюрокрацията, да се улесни работата на предприятията в Европейския съюз. В съвета трябва да бъде подкрепен този законодателен акт. Не смятате ли, че той е важен за нашата економика и за нашите граждани? Господин министр, искам да припомня, че Европейския парламент още по време на първо четене прие своята позиция по време на този мандат докладчиците и докладчите в сянка се ам, споразумяха да се направи крачка напред и какво мисля по въпроса. Е, Гуе Катерина Конечна. Благодаря, госпожа Конечна, от името на Гуе. Е, пане министре. Благодаря, господин министре. Ще повторя някои неща. Всъщност ще повторя това, което казаха преждеговорившите. И така се надявам да ви помогна да разберете значението на тази тема за нас медицинските изделия за диагностика инвитро, както и всякакви други медицински изделия. Аз бях впечатлена, когато видях работната програма на комисията. Радвам се, че вашето председателство желая да продължи работата в съвета по тази тема, за да може да приключи разглеждането на пакета още във вашия мандат. Само, че комисията има друг подход. Смятате ли наистина да отправите призив към нея, така че да бъдат прияти актовете и кога смятате, че могат да бъдат прияти? Става дума за много важен нормативен акт за медицинските изделия инвитро, поради големия брой скандали, както и поради това, че много е работено и сега е време да се постигне консенсус. Е, лоша идея би било да се откажем от него на този етап. Втория ми въпрос засяга цените. Как да бъдат регулирани те? Често пъти някои лекарства не се доставят в някои държави членки, просто отсъстват от местния фармацевтичен пазар поради това, че цената им е много висока. И те се изкупуват от разпространители в други страни, в други държави членки. Би трябвало всички европейски граждани да имат еднакъв достъп до всички лекарства на европейския пазар. Бихте ли подели инициатива в тази връзка? Не бихме се съгласили с това хората да действат правомерно, да изпълняват всички предписания и накрая да бъдат лишавани от лекарствата, от които се нуждаят. Благодаря за зелените госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Добре дошло на латвийското председателство. Аз напълно подкрепям това, което казахте, вашия призив да приключим работата по директивата за медицинските изделия за диагностика инвитро. Да, там много труд е положен. Имам обаче и коментар. Трябва да има пълна прозрачност за медицинските експерименти. Ние сме предприели действия и там, само че тези действия са подложени на унищожителна атака. Биг Фарма е, от Съединените щати се опитват е, просто да разкарат е, нашия нормативен акт, да го смачкат Прозрачността трябва да е абсолютна предпоставка за всички видове медицински изделия, които се използват чрез някаква намеса, поставена в човешкото тяло. Нали, е, когато се поставят изкуствени стави, тазобедрени, коленни, е, трябва точно да знаем какво се поставя в телата ни. Задължително е, основно изискване на нашата система е да има прозрачност не може медицинската индустрия да има никакъв правомерен интерес от заличаването, премахването на тези изисквания. Лобира се силно пред генерална дирекция Санко. Трябва да обясните на господин Юнкер, че това е негативен натиск и че не е никак добра идея да му се поддаваме. Искам да постави въпроса за устойчивостта на антибиотици. Проблем в много страни. Смятаме, че в Дания около 80% от а, е, а, някои домашни животни а, е, в селското стопанство имат такава устойчивост. Необходимо е тук да се заемем с нова енергия в решаването на този въпрос. Защото на животните се дават промишлени храни, пълни с антибиотици и това след това е, навлиза в хранителната варига на хората. Трябва да се справим с този проблем. Благодаря, е, колегата Пенешини. Дишамо, ке, ке ми аджунджеро. Искам да добавя към е, това, което току-що беше казано, тъй като аз съм компетентен по тези въпроси, тъй като докладът по компетенция е моя. Администрацията Обама обяви стратегия за борба срещу резистенцията към антибиотиците. Група експерти трябва да предложат до края на февруари тук национални планове за борба срещу тази резистентност. Казах, че съм докладчик по тази инициатива и работейки по тази тема, съм запознат с реакциите в Европа. През 2015 година това явление ще причини повече смъртни случаи от рака. Инфекциите, е, резистентни към антибиотиците, е, ще доведат до смъртта на 15 милиона, повече отколкото рака. Всяка година 300 хиляди души а, умират в резултат на резистентност към лекарства за лечение на шерехия, коли и други. Ако не се предприемат действия, което включва и подкрепа за науката само в Европа и САЩ, резистентността ще доведе до 50 000 смъртни случаи всяка година и те ще се увеличават всяка година, като разходите с това ще са свързани с е, разходи за това ще бъдат около 100 е, милиона. Възнамерява ли е, латвийското председателство да предприеме нещо? Предвижда ли координация с, с американската работна група? Присъединявам се към всички, които пожелаха успех на латвийското председателство. Сега ще чуем министъра, който ще отговори на поставените въпроси. Cienījamie deputāti, vispirms sirsnīgs paldies par. Уважаеми дами и господа депутати, благодаря за въпросите, които ми зададохте. Вече споменах, че най-важният ни приоритет в законодателната ни дейност е работата върху два регламента – този за медицинските продукти и този за инвитро диагностиката. Да, приемам критиката за това, че много бавно се придвижват нещата напред и се отбелязва напредък. Разбираме, че медицинските продукти и инвитро диагностиката – в Европейския съюз до сега са били регламентирани посредством директива. Държавите членки са транспонирани директивата, са транспонирани директивата по различен начин в националното си законодателство. Сега се работи по този въпрос на европейско ниво, така че да се намери решение на едно по-високо ниво. Тези въпроси са много важни и за държавите членки, тъй като регламентът ще има обвързващ характер и това е обяснението за това, защо всички държави членки, които са поели председателство преди нас, не са, не са довели този въпрос до край. Разбираме всичко това. Знаем, че е отбелязан известен напредък и знаем, че съветът все още няма готова позиция по темата за медицинските продукти и няма позиция по инвитро диагностиката. Нашата цел е да бъде изготвена такава позиция и да ви бъде представена. Ние искаме ам, работата по а, тази тема да бъде приключена. Но се опасявам, че няма, може би, да успеем. Във всички случаи ще работим по този въпрос и ще работим много искрено по този въпрос. Разбираме, че има много неясноти ам, свързани с ам, този въпрос. Започнали са вече а, определени действия. Вчера докладчикът на вашата комисия се срещна с мен и от наша страна хората, които работят по тази тема, са много компетентни експертни и експерти в своята област. Ще има работна група, която ще се занимава интензивно с темата. Ще ви изпратим цялата актуална информация и ще ви информираме какво сме постигнали. Всички държави членки ще бъдат информирани за това какво сме постигнали. Ще ам, изготвим списък с въпросите, по които трябва да се търси компромис. Ще търсим този компромис и редовно ще информираме парламента за това как вървят разговорите, как вървят работите. Ако успеем да приключим действията по тази тема. Много ще се радваме и парламентът ще има възможност да реагира, разбира се. Относно въпросът за медицинските продукти, продуктите за инвитро диагностиката. Те са много важни и за пациентите в Европейския съюз, но е важно да се имат предвид и иновациите в този сектор от економиката. изготвили сме график, водим проактивен диалог с държавите членки и е ясно, че нашите действия ще са целенасочени. Надявам се, че ще успеем да обединим всички страни, ще сме гъвкави и ако успеем да постигнем съгласие в съвета, мигновено ще започнем разговори и с Европейския парламент. Преминавам към следващия въпрос. Надявам се, че по въпроса за медицинските а, продукти мога съвсем отговорно да заявя, че тя ще залегне сред нашите приоритети относно туберкулозата и мултирезистентната туберкулоза. Това също е една много важна тема, също е отразена в нашите приоритети по време на нашето председателство ще проведем първата министерска конференция и тя ще бъде посветена на въпросите за справяне с туберкулозът. Най-вече ще бъдат обсъдени мерките, които трябва да имат дългосрочен характер. Ще бъдат обсъдени тези въпроси, които са свързани с това как тези мерки могат да се влеят и в други политики, защото има рискови групи, които са засегнати. Трябва да се засегне въпроса и за справяне с бедността. Въпрос туберкулозата е многостранен и обхваща различни сектори. Освен това, ще стане дума за това как могат да се, как да се как може да се ограничи разпространяването на туберкулозата? Засегнати се две балтийски а, страни, България и Румъния, но този проблем може да се пространи в Германия, Обединеното кралство и във Франция хората могат да се движат свободно и така се улеснява разпространението на болестта. Случаите на заболяване в Лондон, в Париж, дори в Брюксел са регистрирани. Ще бъде обсъден този въпрос не само от министрите на здравеопазването, но и тези на финансите и тези, които занимават с социалната политика. Ще бъде прията така наречената декларация от Рига или ще има предложение за приемането на такава декларация, в която ще става въпроса за ограничаване разпространението на туберкулозата. Да се надяваме, че следващото председателство ще продължи действията, свързани с правене и ограничаване разпространението на туберкулозата. На следващо място проблемите с антибиотиците и резистентността. има резистентни бактерии, които са опасен заразит, опасен източник на зараза. В водата в Германия е, са открити такива е, бактерии. Ние работим по тези мултирезистентни случаи, случаи на микробиотична резистентност. Ще а, организираме конференция. Ам, няма да успеем за 6 месеца да се справим с всичко, но ще обсъдим в тази връзка и темата с научните изследвания. Ще работим в тясна връзка с комисията. Следващият въпрос. Господин Лизе го засегна. Става дума за информираното съгласие и съответния регламент. <clears throat> Този въпрос е много важен. Знам, че темата не е така проста. Тук трябва да се вземат правите историческите и културните разлики между държавите членки, но в същото време трябва да се намери решение на проблема в тази област. Клиничните изпитвания трябва да са много точни, хората трябва да бъдат информирани надлежно, трябва да се знае точно какво трябва да се предприеме, когато вследствие на клинично изпитване на някои от пробантите се ам, каже, че а, той е неизлечимо болен и че не може да не може да се извърши никаква профилактика и този човек, този пробан трябва да живее с това заболяване. И то защото изпитванията не са били точни, диагнозата не е била точна, с други думи, ситуацията може да бъде много сложна. На следващо място, въпросът свързан с употребата на алкохол. Ще има неофициална среща на министрите. В Европейския съюз не съществува политика свързана с намаляване употребата на алкохола. В момента има регионален работен план за периода от 2014 до 2016. Обеден съм, че Имаме нужда от нова политика, свързана с намаляване употребата на алкохола. Не става въпрос всичко да се забранява и да се въвежда едва ли не сух режим, но употребата трябва да бъде намалена и ограничена. Ние очакваме и от министрите на здравопазването да вземат отношение по този въпрос. Темата ще бъде обсъдена и в Рига. Комисията ни подкрепя в желанието ни да подемем инициатива за намаляване употребата на алкохол. Люксембург е следващият председател на съвета и ще а, включи този въпрос сред своите приоритети. Когато говорим за директивата за прозрачността, съгласен съм с депутатите, че а, високите цени на лекарствените препарати представляват проблем. Необходими са нови, иновативни лекарствени препарати, но те стават все по-скъпи и не са по джоба на всички граждани в Европейския съюз. Трябва да има по- добър достъп до лекарствените продукти. Необходимо е да има евро европейско законодателство в тази област. Нито една от държавите членки не се е противопоставила на това. Знаем защо това досие е било спряно. Предложението на комисията не се понрави на държавите членки, но както вече съм казвал, всяка държава членка трябва да преработи това законодателство само, е, сама за себе си. По време на нашето председателство ще констатираме как стоят нещата и какво трябва да се направи. Това е, досие, както казах, е, стигна до задъна на улица заради позицията на комисията. Но въпросът или проблемите няма да изчезнат, не може нещата да бъдат оставени а, на страна. Трябва да видим какво трябва да направим, за да се придвижим напред. Благодаря ви. Благодаря. Веднага започваме с втория кръг. Ще помоля колегите да бъдат кратки, за да можем да приключим срещата с министъра в 4 и половина. Благодаря, господин министър. Вие имате амбиция. Вие имате амбиции за здравната програма, което е хубаво. Здравето трябва да бъде важен стълб на економиката на Европейския съюз. Вие обявихте няколко доста интересни въпроси. Всички са равни в областта на здравеопазването. Пречките са многобройни. Аз бях докладчик по доклада за трансграничното здравно обслужване и се сблъсках с желанието на много държави членки. Тук има, има много работа. Говорихте за многорезистентната туберкулоза с нарастването на бедността. Възникват отново някои болни, болести, туберкулозата, полимиелита. Ето защо трябва да се работи много в това число и в областта на мултирезистентността. Вие, вие винаги ще имате подкрепата на нашата комисия. Същото въжи и при превенцията чрез вакциниране. Искам да ви привлека вниманието върху Денят на редките болести на 28 февруари много важен ден, защото е една болест, има болести, които засягат малък брой хора, но те не са никак малко. Има предвид болестите. Приложението на, на лекарствата с изтекал патент бяха предмет на директива, по която аз бях докладчик. Имам два въпроса. Бих искала писмена декларация. Бях, бях организирала и подписала писмена декларация по този въпрос. Но как латвийското председателство ще даде ясен сигнал за тези категория, категории пациенти, които чакат по 5 години, за да бъде диагностицирано заболяването им как ще ускорите приложението на директивата трансгранично здравно обслужване и създаването на а, центрове, референтни центрове за редките болести. Тук са натрупани много закъснения. Благодаря. Драги колеги, трябва да бъдем по-кратки. Няма да можем да продължаваме по този начин. Аз ще бъда кратка. Благодаря ви, господин министър. Благодаря ви за присъствието. Много се говореше за медицински устройства. А, благодаря ви. За медицинските изделия знаете, че това законодателство трябва да се приеме спешно. Вие сте човека, който може да го направи. Очаква ни още един проблем. Очакваме скандал. Всички сте виждали холандската телевизионна програма, в която в която журналистите са успели да използват мрежичка за портокали а, за тазов а, имплант. Само специализирани нотифицирани органи с необходимата компетентност ще могат да оценяват високо рискови изделия. Имаме след, пазарна, след пазарно наблюдение. Още един въпрос. Говорихме за политиката за алкохола. Последната стратегия приключи през 2012, сега 2015 е и чакаме комисията да излезе с нова. Това е третото най-сериозно, трета най-сериозна причина за предотвратими болести. Какво мислите за минималните цени на алкохола? Ще ви бъда благодарна, ако ми отговорите. Благодаря. Госпожа Гърлинг е, е, от името на ЕКАРА. Комисията потвърди, че ще запази поста главен научен съветник – след много колебания. Постът предстои да бъде запълнен все още. Нямаме новини за това как ще стане. Понякога новините са противоречиви. Сега имам въпрос, който изисква отговор да или не. Подкрепяте ли идеята този пост да се запази? Ако отговорът е да, какво смятате да направите в тази връзка по време на председателството си? Госпожа Килонен за Обединената левица. Господин министър, стареенето е предизвикателство за Европа като цяло. Имаме ли идея за това как да се подобри здравето на възрастните? Има идеи, има най-различни идеи, рехабилитация, повишаване на качеството на живота за възрастните. Всичко това подобрява благосостоянието на цялата общност като председателство ще работите ли в областта на стареенето и грижите за възрастните? Госпожа Мейснер има думата се. Благодаря, господин председател, господин министр. Благодаря ви за вашето изказване. Аз съм докладчик в Сянка по темата за медицинските изделия. вие казахте, че вие ще направи всичко възможно, че скоро да се стигне и до тази тема. Стана въпрос и за здравословния начин на живот и за употребата на алкохол. Прав се, че трябва нещо да се случи, защото нездравословният начин на живот води и до здравословни проблеми. Вие казахте, че и още в училищно трябва да се започне с просветителните кампании. Хубаво още в детската градина децата да знаят е, колко, кои са здравословните продукти, защото се случи в една детска градина, така че децата въобще не знае какво е това морков. Необходими са осведомителни кампании, но не, необходимо е, е да се знае и е, по отношение на алкохола колко е вреден той и колко може той да е вреден за плода, когато жената по време на бременността употребява алкохол. Благодаря ви. Госпожа Ривази, господин председател, благодаря на латвийския министр на завеопазването. Три въпроса. Първо, много бих искала, когато става дума за здравеопазването, да, да държите на ендокринните смутите или знаете, че сме забавили все още се очакват критериите за тези смущаващи фактори. Комисията трябваше да направи оценка на економическото въздействие. Това е странно, защото все едно се иска от индустрията да оцени риска от тези смущаващи фактори. Много бих искала да окажете натиск върху комисията да свърши тази работа. Второ, днес ЕФСА публикува съобщение, в което казва, че бисфено не представлява риск за здравето на потребителите. Това е скандално че една агенция, финансирана от европейски средства, може да каже подобно нещо вече са забранени биберони с бисфенол, защото има опасност за здравето и в момента редица страни, Дания, Швеция и Франция, са приели законодателство за бисфенола. Как е възможно тази агенция да каже подобно нещо? Много бих искал да направите нещо оценката на Агенция за безопасност на храните. Знаете, че приключвам. Европейската комисия не може да направи нищо за цените на лекарствата. Испанците организираха манифестация, за да протестират срещу лекарствата за хепатит С може би вие трябва да, да, определите, да определите цената, а не това да става, да се прави от лабораториите. Госпожа Магина, тук ли е? Няма я. Господин Поц. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин министър. Сигурно ще съгласите с мен, че ендокринните смутители са особено вредни. Те са навсякъде. Европейския парламент прие резолюция, с която настоява за предприемане на действия. Комисията би трябвало да е публикувала критерии, и това още през 2013 година срокът изтече и преди една година през януари 2014 година аз попитах гръцкото председателство по този въпрос. След това през януари комисарят каза, че от разработването на критериите се отлага с още една година. Годината, още една година е преминала. И аз искам да попитам какви конкретни действия предвижда вашето председателство, за да убеди комисията да публикува тези критерии. Госпожа Костингер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, чухме много по тема за здравеопазването. Искам да засегна друга тема, свързана с семената. Много се говореше за предложение на комисията, свързано с семената за посев. Пред едното от предложенията беше върнато обратно на комисията. Има много е, сложни взаимосвързаности между отделните законодателни актове. Имаше е, доста недоволство, което беше изразено. Е, в Комисията по селско стопанско ние, ние се опитваме да не приемем а, законодателството за семената за посев в преработения му вариант. Ние искаме да подкрепим производителите и за нас всички е много важно на пазара за семена за посев да има разнообразие. Това е важно и за нашите потребители. Искам да знам каква е вашата позиция по този въпрос и дали в, може да ни окажете съдействие. Мистер Мадзуронис. Благодаря, господин Мадзуронис. Благодаря, господин председател, господин министър, аз съм от Литва. И най-напред искам да пожелая на вас и вашата страна успех по време на председателството, тъй като литовският и латвийският си приличат. Ще задам въпроса си на литовски. Благодаря. Наш имаме доста различен подход към частните и публични здравноосигурителни системи. В някои страни тенденцията към укрепване на публичните, в други частната система. Ето защо искам да ви попитам, ще обсъждате ли въпросите, имащи отношение към частните здравноосигурителни системи и техните отговорности и какъв подход трябва да имаме? Обща европейска политика – или пък всяка държава членка би трябвало сама да решава какъв да бъде баланса между двете системи. И сега господин Петърле. Господин председател. Господин министър, искам да приветствам амбициите на латвийското председателство в областта на здравеопазването и ви пожелавам успех. Съгласен съм с вас, че гражданите трябва да имат повече отговорност за собственото си здраво. Радвам се, че поставяте акцент върху здравословния начин на живот. Всеки може да постигне тази промяна. И що се отнася до компетенциите, ние смятаме, че държавите членки трябва да проявят по-силна воля за общи съвместни действия какви действия ще предложите на конференцията в Рига? Кой ще бъде поканен? Млади хора, представители на работодатели, работещи и така нататък. Ние ще бъдем конкурентоспособни, когато работната сила е здрава какво ще предприемете за изпълнение на директивата за трансграничното здравеопазване. Нашите пациенти определено се натъкват на проблеми за възстановяване на разходите за, здраво, за здравни грижи, получени в е, други страни. Госпе, госпожа Друис. Благодаря. Най-напред е, искам да благодаря на докладчика и да изразя съгласие с очертаните приоритети. Може би обаче трябва да има възможност за компромис. Мои колеги повдигнаха въпроса за достъп до нови лекарства. Трябва да видим какви здравноосигурителни системи съществуват в Европа и когато говорим, като имаме предвид, че в момента има много, се проведоха много съкръщения, което затруднява достъпа е, на гражданите до здравни услуги. Не съм съгласна за цените на лекарствата. Аз мятам, че тази инициатива трябва отново да се подеме, за да е, се гарантира достъп до нови лекарства. Има база данни с цени, е, която е публично достъпна. По този начин е, трябва да, по този начин се осигурява прозрачност на ценообразуването. Като резултат ще се спре злоупотребата с пазара. Свидетели бяхме на това с лекарствата против тумори. Имаме нужда от ясни, категорични действия в тази инициатива. Какво мислите за лекарствата срещу хепатит С и дали, лека, и дали комисията ще разследва злоупотребата с господстващо положение? Благодаря. Кристиан Босой. Благодаря. Не бях много убеден в това какво можете да направите за деблокиране на директивата за прозрачност. Аз съм докладчик по този въпрос в тази зала, ако не се лъжи, италианското председателство обеща инициатива, но нищо не стана по хепатит С. Зачитайки принципа на субсидиарност, какви механизми ще приложи Европейска комисия за обмен на информация и най-добри практики между държавите членки, в това число достъп до лекарства, като имаме предвид, че достъпа до новите лекарства е проблем за много европейски страни, особено у нези, в които средствата са ограничени. И накрая, какво могат Европейския съюз и Европейската комисия да направят, за да помогнат на държавите членки да разработят цялостен план за борба срещу хепатит С, отчитайки, че само няколко държави членки са изпълнили цялостен план за действие и стратегия за противодействие на тази болест и благодаря. И сега заместник председателката. Adopted the Childhood Obesity Action Plan, which contain... Миналата година беше прият план за действие с множество ангажименти от държавите членки от комисията. Какво ще предприеме вашето председателство, за да се постигне напредък по тази тематика? Госпожа Ания Ширик Пирик. Благодаря, госпожа Шрейер Пирик. Искам само да кажа на министъра за антибиотичната резистентност, че въпросът е сред приоритетите на Холандия. Има връзка е, между е, здравето на животните и здравето на хората. Това въжи. Това означава, че трябва да се обърне внимание на производството на пилешко и говеждо месо. Какво ще направим по отношение на растениевъзството и животновъзството? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Госпожа Гутеланд. Радвам се, че и аз имам възможност да приветствам с добре дошли представителите на латвийското председателство. Аз съм проучвала Латвия и за мен е, е голям успех, това, че вашата страна е постигнала успех. Сега вече ще бъда малко по-строга. Ще ви кажа какво трябва да направи едно председателство. Както много колеги, смятам, че трябва да окажем натиск върху комисията е, за ендокринните е, смущаващи фактори. Ние искаме комисията да предприеме нещо, знаем със сигурност, и учените са съгласни, че за момчета да могат в зрелостта им да възникнат проблеми поради проблеми с хормоните в процеса на растеж. Има връзка и с рак, и диабет, и други болести. Надявам се да кажете натиск върху Европейската комисия. Един въпрос за еболата. Очудвам се, че този въпрос не беше споменат. Не смятам, че трябва да допускаме отново грешката, която допуснахме в миналото. Знаем, че немалко хора загинаха при тази ужасна епидемия и щяхме да я избегнем ако бяхме осигурили вакцини. Нека го направим в бъдеще. Кажете ни, моля ви, че ще предприемете всички необходими усилия, за да се осигури дългосрочна стратегия. Господин Фария. Уважаеми господин председателю, със сигурност имате намерението да намалите употребата на алкохол с 10%. Целта е доста амбициозна. Как искате да намалите употребата на алкохол сред тези, които злоупотребяват с употребата на алкохол? Индустрията е доста голяма. Доста хора работят в този сектор. Как всичко това ще бъде събрано под един знаменател? От една страна намаляване на употребата на алкохол, от друга страна запазване на този економически сектор. Има ли мерки, които да са универсални, защото крайна сметка има различия и не, не може да се мери с един аршин навсякъде. Казахте, че искате да намалите щетите, които е, възникват в е, следствие на прекалената употреба на алкохол. Каз... Вие споменахте и медицинските продукти. Знаете ли каква е разликата в цените им? понякога те са толкова скъпи в Европейския съюз, колкото никъде другаде по света. Господин министре, получихте доста въпроси. Вие а, сега трябва да отговорите на въпросите, като се придържате в отреденото ви време. Към отреденото ви време. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за многобройните въпроси, но за съжаление самолетът ми няма да чака. След 7 е, минути трябва да напусна залата. Ще се опитам да отговоря на възможно най-много въпроси. Но за мен беше важно така или иначе да чуя вашите коментари, вашите въпроси, и моля тези, на чието въпроси няма да отговоря, да не ми се сърдят. И така, започвам с отговорите. Двата регламента, свързани с медицинските изделия и а, с а, изделията за инвитро а, диагностиката, тази тема ще е приоритет за нас – Имаме вече изготвен план и аз лично ще се ангажирам, за да търся контакта с министрите на здравеопазването и на другите държави членки с доктор Лизе. Говорих вчера и го помолих да осъществи връзка с германският министр на здравеопазването. Аз днес вече Получих имейл, в който се потвърждава, че министър на здравопазването на Германия вече е получил моята покана. Трябва да се търсят компромиси, за да мог, може да се а, отбелязва напредък. И се надяваме, че нашето председателство ще може да приключи работите по този въпрос. А, имаше въпрос, който беше зададен многократно и той също е сред приоритета на нашето председателство. Това е въпрос с употребата на алкохол и тези 10% към които ние се стремим, свързани с намаляване на употребата на алкохол. СТО си е заложила цел и за, за света като цяло и ние ще си заложим обаче наши а, собствени цели въз основа на препоръките на държавите членки. Има препоръки на СТО, има три възможности като цяло. От една страна данъци да се облагат с по-високи данъци, на второ място ограничаване на рекламата, дори и нейното забраняване. Особено за младите хора е много важно да се предприемат мерки. Всички тези инструменти могат да бъдат ефективни само когато се прилагат едновременно. Това е един добър подход. Относно минималните цени на, за алкохолни напитки, Радваме се, че и в тази посока са предприяти действия. Има ефективни мерки, чрез които може да се ограничи употребата на алкохол. Относно бременните жени и употребата на алкохол, Разбира се, не е желателно това да се случва и трябва да е забранено. Относно семената за посев и другите земеделски въпроси, искам да подчертая, че тези въпроси не попадат в нашите компетенции, но това все пак е важен въпрос. Аз ще го придвижа по-нататък по веригата, така че да стигне до нашият министр, отговарящ за земеделието. Не искам тук да казвам, че ако някой въпрос не е включен в нашата програма, че не е важен. Напротив, относно а, редките болести, ние решихме по един систематичен начин да подходим по този въпрос. Държавите членки също трябва на време да предприемат мерки, така че а, диагнозите да се поставят на време, да има а, лекарствени препарати, които са по джоба на а, всеки и да се предлагат в тази връзка и генерични а, лекарствени препарати. Има проекто директива. Работите по нея са започнали, но а, референтната мрежа в Европейския съюз трябва да бъде до изградена. Ситуацията е такава, че в държавите членки Въпросната директива се транспонира с закъснение. Разходите трябва да са прозрачни, но това не се случва. В Латвия, например, немските застраховки или а, немските застрахователни дружества не винаги признават А, а, фактури, които са е, издадени от е, латвийски медицински заведения. Ще работим по тази директива в Латвия. Е, много трябва да се работи и от страна на другите държави членки, защото всеки, всяка държава членка знае сама за себе си какво трябва да се направи в тази област. Последният въпрос, който си отбелязах, отбелязах е свързан а, с частните здравноосигурителни системи. Нашият комисар отговаря за здравеопазването, иска да изложи своята гледна точка по време на конференцията, която ще организираме. И накрая, нека кажа, че имаме различни теми рамките на здравоопазване, с които ще се занимаем. Не на последно място и с електронното здравоопазване. Това е тема, залегнала в програмата и на СТО. 2020 година ще настъпи много бързо и какво ще случи след това, От повечето стратегии са за периода до 2020 година. Трябва да помислим и за времето след това да обсъдим какви ще са нашите планове за периода след 2020 година. Здравоопазването трябва да намери своето достойно място в нашите планове и програми. По време на неформалната среща на министрите на здравопазването в Рига, Господин е, Андрокати ще представи своята позиция, свързана с здравопазването в Европейския съюз. Всеки трябва да има право на здравни грижи. Това е право на всеки един гражданин, но и е задължение на всеки един човек да се грижи за своето здраве. Ние искаме в Латвия да предприеме мерки в тази посока. Прие, приесли сме, приели сме закон за защита на пациентите и искаме да задълбочим темата. Благодаря ви за дискусията. Благодаря ви за вашите въпроси. Извинявам се, че не отговорих на всички въпроси. Притисната съм от времето и благодаря ви за добрите пожелания към латвийското производство и към мен самия. Благодаря ви отново. Thank you very much for your presence here, for your answer. Now we stop the meeting for one minute. Благодаря. Спираме заседанието за една минута, за да можем да изпратим министъра, изказал се пред нас, след което се връщаме към работа. please, if someone have to left uh, the room, please. Така, ако... Silently, in a short time. Ако някой трябва да напусне залата, моля да го стори мълчаливо и бързо. Okay. We can uh, start to vote and uh... И така започваме гласуването. Ще гласуваме най-напред по първата точка, предвидена за гласуване в дневния ред, обозначаване на етикета на страната на происход на месото при преработените храни или полуфабрикатите. Е, и сега италианското. Е, possiamo partire immediatamente con l'emendamento 14. Е, изменение 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15 изменение. За. против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. или гласувахте? Ok, il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 изменение. За. Против. Отхвърля се. 17 изменение. За. Против. Приема се. 18 изменение. За. Против. Отхвърля се. 19. За. Не, 19-то изменение пада, тексто 16 е прието. 20-то изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 21-во изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Двадесет и трето изменение в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 30-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Наменто 26 in... 26-то uh, изменение в разделни части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет и девето изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 32 изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 33 изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. 35-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме изменения 41, 42 и 43 Анбок. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 45. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме изменение 46. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 47 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 48. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 49. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 50. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 52 изменение. За.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 60-то изменение има искане за устно изменение от името на социалистите. Има ли възражение тук? Четирима депутати трябва да възразят.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 Против. Въздържали се, отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 69. Да проверим. Гласуваме. Да. Allora, abbiamo tre PPA e in più e un socialista in più. Трима членове на НП в повече и е, един член на социалиста в повече. Отхвърля се. 70-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75. За. Против въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76-77 заедно, защото са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, Против. Въздържали се. Приема се. 79 и 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81-82 са идентични. Кой е за? Против въздържали се. Осемдесет и четири пада. Гласуваме 87 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 85. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 83 в 3 части. Гласуваме 89 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 91 за Против. Въздържали се, отхвърля се. 90. За. Против. Да проверим. Един социалист в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 изменение. За. Кой е за 88 изменение? Въздържали се, отхвърля се. Осемдесет и осмо изменение да, да проверим.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 проверим шесто изменение. Добре? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Гласуваме пак. Осно изменение. Кой е за? Отхвърлено. Гласуваме седмо изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се да проверим. Е един социалист повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И единайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против Въздържали се, приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега социалистите помолиха за кратка пауза преди окончателното гласуване. Не, отменя се искането. И така, гласуваме окончателния текст. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Yes, I did, but ok, let's No, segui questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no... Plus minus, ok. Okay, we have uh, the next item in agenda. It is... И така следва поредната точка в дневния ред гласуване е по доклада на господин Дантен за зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и техните продукти за разплод. Можем да започнем с изменение 57. Е, ки е а фаворе? Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 е оттеглено. Изменение 60. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 оттеглено. Изменение 63. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 62 е оттеглено. 64. За. Против. Въздържали се. По 64-то изменение гласуването ще бъде проверено по електронен път. Abbiamo un socialista di troppo. Един социалист излиза в повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 е оттеглено. 65-то на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето и десето изменение са оттеглени. Изменение 11 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66 за. Против Въздържали се. Отхвърля се. 67 изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка на ши... гласуването по 67 изменение. Avete вотато тути. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Emendamento 68. Изменение 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 71. Проверка на 70-то изменение. 70-то, казва председателят. Да проверим ли? Край на гласуването. Приема се.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 Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14. За? Против? Въздържали се? Приема се. Тото ли votiamo инсиеме? Chi è 77, 8 и 9 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 79. За, против, проверяваме. Avete votato tutti? Possiamo chiudere il voto. Гласуваха ли всички? Отхвърлят. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Явно съществува проблем. Thank uh, you che ora non ce l'ha annunciato. I'm going to explain the problem. Ще разясня какъв е проблемът. Ще говоря на италиански. Има един член на комисията, който не носи картата си и гласува с ръка. Когато правихме проверката по предишното изменение, видяхте, че имаше пълно равенство 33 гласа за и 33 против. Това бе резултатът на електронното гласуване, но гласуването на господин Мазуронис не е било отразено в него, а той е гласувал за. Господин Гроте. We are voting here since 30 minutes. Гласуваме от близо час. Мисля, че е възможно да се вземе картата, където и да се намира тя в кабинета или на друго място, иначе започваме да се объркваме. Вие трябва да решите. Capisco cosa dice il collega Grote, ma... Eh, Разбирам напълно, господин Гроте. Но за момента не е имало проблеми. Това е първото гласуване, при което гласовете са били напълно изравнени. Няма проблем да ни бъде оказвано с ръка как гласува съответният член на комисия. Моля ви, за следващото гласуване и въобще за гласуването на следващите изменения да вземете мерки, за да можете да гласувате като всички останали. 16. 16. Добямо вота. Тоест, 15. Трябва да гласуваме изменение 15. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 16. Отпада, така ли? Не, не отпада. Гласуваме изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 80. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 изменение е оттеглено, 82 изменение за, против, въздържали се, не става ясно. Моля да проверим чрез електронно гласуване виждането ви за изменение 82. Авете. Е Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 83 за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 За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. Кой е за? Против. Въздържати, въздържали се. Приема се. Това е всъщност изменение 24. 89-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. 25. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 92. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 26. За. Chi è contro? Chi si Против? Въздържали се? Приема се. Анблок. Изменение 93 и 94 за. Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Анблок 95 и 96. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Анблок изменение 97, 8, 9 и 100. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърлят се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приемат. 102 и 103, анблок, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 105 заедно с 106, 7, 8 и 9 анблок. Кой е за тези изменения? Против? Задържали се? Отхвърлят се. Изменение 110. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 111 изменение и 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 114. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 115. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емендаменто 116. 116. Кой е за? Ки е контро. Ки си астиене respinge. Против, въздържали се, отхвърля се. 117 за. Против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не гласуваме изменения 124, 125 и 126. Преминаваме направо към изменение 27. Започваме приложенията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 127. За? Против? Въздържали се? Приема се. 128. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 129. За? против, Раздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 20, тоест, 131 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се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 Анблок 39, 40, 41, 42, 43, 44 изменения, даже и 45. Да, и 45. Анблок за всички тези изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 135. За? против, въздържали се, приема се. Изменение 136 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 137 за, против, въздържали се, приема се. 138, т.е. 139 изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 140 за, против, Въздържали се. Приема се. Преамбил. Изменение едно на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Adesso votiamo il compromesso 1. Chi è a favore? Compromesso 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 56 за. Против? Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме окончателно по електронен път становището като цяло. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Е? Congratulazioni al колега Дантен. Поздравление на колегата Дантен. Е, пасямо. Преминаваме към гласуването по точка 12 в дневния ред е за плаващите мрежи. Докладчик е колегата Фронте. Започваме с гласуването на изменения 9, 19 и 20. Амблок. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 7 и 57. Гласуваме ги амблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 и 59 ще се гласуват амблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. Кой е за компромис 1? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към компромис 2. Кой е за? Ки е контро? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме компромис 2А. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме компромис 2Б. За. Против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 11, 64, 65 и 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се? Приема се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 изменение. За. Извинявайте, трябва да се върнем малко назад, защото ми казва, че трябва да гласуваме 15-то изменение. Сега по точки Б и С на изменение 15, дефиницията на плаващите мрежи. Така гласуваме точки Б и С на изменение 15. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 16 изменения. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменения 17 и 74. Амблок. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме преамбюла. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 26 и 27. Заедно. За против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 29 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 300 изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се, приема се. 32 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение номер 40. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 41 во изменение. За. Против. възържали се. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43-44 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме 50-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 51. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 52. За. Против. Да проверим.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 не гласувахме втората част на 60-то изменение. А втората част не е част от компромиса. Не, напред да го потърсим. dicono che hai ragione e che lo dobbiamo votare. Казват ми, че имате право и трябва да го гласуваме. Сега, моля ви, втора страница на списъка за гласуване. Втората част на изменение 60. Трябва да гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Браво, Капуто. Финале. Il voto è aperto. Гласуваме окончателния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. С това приключихме гласуването и можем да преминем към точка 13 от дневния ред. Dear colleagues, The meeting is going on and then... Колеги, заседанието продължава. Искам да помоля нези, които искат да напуснат, да го направят бързо. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. И това е точка 13. Dear colleagues, the next item it is uh, uh, on uh, the market stability. Следващата точка е посветена на резерва за стабилност на пазара. Както знаете, получихме, получихме повече от 200 изменения – и веднага започвам с докладчика господин Иво Белет, който ще коментира измененията преди да започна. Колеги, господина Фронте, продължаваме заседанието. Иво, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за измененията. Прочетахме ги много внимателно. Вече е пет и половина и нямам, няма да имам възможност да ги разгледам. Извинявайте за това. Ще се спра само на най-спорните, така че не се притеснявайте да задавате въпроси. Първото, което забелязахме е, че има много голямо мнозинство в полза на, пазар, на резерва за стабилност на пазара. Разбира се, има различия относно начините и формите на изпълнение. Е, предлагаме за на дата 2017 година, други колеги са за предложението на комисията 2021, други са за отлагане, но последните са малцинство. Убеден съм, драги колеги, че ще намерим решение в хода на преговорите. Нека да се спрем на друг аспект, отложените квоти, много важен въпрос в това досие. Някои колеги искат да ги е, заличат изцяло, веднага или постепенно. Повечето обаче предлагат те да бъдат включени в резерва за стабилност на пазара. Има много доводи в полза на последното. Трябва да очевидно да направим така, че тези отложени квоти да не причиняват изкривяване на пазара, да бъдат включени на пазара през 2019-2020 година. В тясна връзка с този въпрос са и неразпределените квоти, унези, които не са предназначени за е, безплатно разпределение и не са били разпределени, останали са в резерва на новите участници или пък са останали неразпределени поради закриване на предприятието. И може би това е въпрос, на който трябва да отговори комисията. Не всички групи имат е, избистрено становище е, трябва да помислим повече. Имаме въпрос сега към комисията. Тя не е обсъждала този въпрос. Нека да ни каже как според нея трябва да подходим към неразпределените квоти. След това преминавам към въпроса за изместването на въглеродните емисии някои колеги казват, е, че този въпрос е, вече е разглеждан до други оба... и казват, че има достатъчно гаранции, други казват, че трябва ясно да покажем ясно на комисията какво е нашето становище. Това е мнението на повечето групи. И в своя доклад аз предлагам въпросът да бъде разгледан не само в преамбюла, а да им бъде посветен отделен член или членове, с което да изпратим ясен сигнал на комисията и съвета. Знаем, че утре колегите от ИТРЕ ще гласуват по своето становище. ИТРЕ и три големи групи в ИТРЕ са се договорили за компромис по въпроса за изместване на въглеродните емисии. Може би това може да послужи като източник на вдъхновение. Също така има един много важен елемент косвените разходи за предприятията и как да бъдат компенсирани. Трябва да обсъдим предложения, отнасящи се до съществуващите национални компенсаторни механизми за цената на изместването на въглеродните емисии. Въпросът е дали тези инструменти трябва да бъдат хармонизирани на европейско ниво. Няколко изменения, внесени от социалистите и демократите, както и от НП, вървят именно в тази посока – всички ние знаем и комисията ще го потвърди, че това излиза извън обхвата на предложението на комисията, но това не означава, че трябва да пренебрегнем този въпрос. Ето защо предлагам въпросът да бъде разгледан по-конкретно в члена за преразглеждане на търговията с емисии на парникови газове. Сега, позволете ми няколко думи за новаторството и фонд за новаторство. Много колеги в своите изменения повдигнаха въпроса за това да се финансира да се финансират усилията на енергоемките производства за енергийни за стъпки за енергийна ефективност. Аз съм за отпускането на квоти на стойност 30 милиона. Колегата Фионер предлага 40 милиона, други не предлагат нищо. Не се казва нищо как да се финансира новаторството. Аз предлагам да продължим диалогът по това предложение, защото Очевидно е, че има ясна подкрепа в нашата комисия за ставането на такъв новаторски комитет. Тие обаче трябва да уточним как да бъде финансиран и с колко. Важен въпрос е прагът на резерва стабилност на пазара. Предложенията са в две посоки. Някои искат да бъдат по-силни, други да има по малки е, стрикността. Е, Франсуаз Гростет и други колеги предлагат е, да се промени структурно механизмът, за да се промени броят пъти, в които механизмът може да бъде задействан. Може би комисията ще ни помогне и ще ни осветли по този въпрос. Един от последните въпроси, които имат значение е точката за преразглеждане. Мога да обобщя и да кажа, че в нашата комисия има повече или по-малко консенсус за преразглеждането. Е, ще огранича коментарите си до тези въпроси и разбирам се, и разбира се, очаквам дискусията. Сега започвам с докладчиците в сянка и Матиас Гроб. Благодаря на Иго Белет за положените от него усилия по подготовката на документа. Има и много и други разработки за системата за търговия с емисии, но доклад, с който ни разполагаме, представлява много добра основа за по-нататъчните ни действия. Срокът е заложен за 2017 година. Това е добре за нас, тъй като 2021 година е прекалено далеч и ще има някои рискове свързани с квотите, които ние сме отложили за един по-късен етап. Друг основен елемент в доклада какво ще се случи с тези отложени квоти. Могат ли те да бъдат заличени? Утре е гласуването в ИТРЕ и а, ще се види как може да изглежда компромиса там. Предстои дискусия. Ще изчакаме. Сертификатите трябва да бъдат заличени. Според мен не трябва да бъдат пускани отново в системата. Друг важен въпрос е свързан с праговете. Комисията а, предлага 33 а, милиона Предложението е много добро. Като докладчик за така наречен беклоудинг, винаги съм настоявал за това, че е необходима система, която е динамична, а не статична. Преди системата беше статична, а, а необходимо е да бъде динамична тази система за търговия с квотите. 400 милиона като долен прак е прекалено висок. Трябва да спаднем на 300 милиона квоти. Внесъл съм изменения по тази тема или квотата от 12% трябва да бъде повишена на 20% квоти, които се съдържат в резерва периодът Хикс минус 1, значи винаги трябва да се гледа какво се е случило през предходната година. Економическата криза даде, своето отражение и върху системата за търговия с квоти и не можеше толкова дълго да се реагира. Времето за реагиране е толкова бързо и за това предлагам да се обединим около Хикс минус 1 от, от самото начало казах, че в комисията ЕНВИ решихме преместването, въпросът с изместването на въглеродните емисии да не се пипа, да не се включва. Не е сега правилният момент да се говори за това, ми когато говорим за реформата на а, системата за търговия с емисии. Но колегите имат нужда от тази, този въпрос, за да могат да постигнат а, а, компромис. Може би да се включи а, в. А, преамбила, така предлагат някои, но според мен е добре, когато се говори за реформата на търговията с реформата на системата за търгови с емисии, тогава да говорим за изместването на въглеродните емисии. Това са основните теми, които исках да спомена. Всички в Европейския парламент показаха, че искат да се раздвижат нещата. Никой не иска да възпрепятства реформата, но просто посоката и скоростта, с която да се извърши тази промяна, ни различава едни от други. Колегата е много добър преговарящ, така че се надявам в крайна сметка да имаме един добър резултат. Ще спомена, че следващата година в Париж ще се обсъждат бъдещите споразумения. С резерва за стабилност на пазара правиме голяма крачка напред. Колегите казват, че има альтернативи на търговията с емисии. Да, има. Альтернативата е за 28 различни данъчни системи. Ако оставим по друга страна системата да действа на собствен ход и това не е решение, така че нека да работим съвместно и нека да усъвременим системата. Приели сме този правен инструмент, свързан с търговията на квоти нека да не се увеличава а, данъка върху въглеродния двуокис. Има механизъм, който съществува. Това е системата за търговия а, с квоти. Трябва да се концентрираме върху нея. Тя трябва да бъде леко преработена. С всички колеги, с които съм говорил до сега, те изразяват също воля да се поеме по този път. Благодаря на Иво Белет за прекрасно свършената от него подготвителна работа. Благодаря. Сега от, времето от името на екара, господин Данка. Chairman, thank you very much. Благодаря, господин председателю. Свалям шапка на господин Белът. Задачата хич не беше лесна. Толкова много изменения са голямо предизвикателство. При първата среща на докладчите в сянка с впечатлението, че нещата се движат в правилната посока, че са обхванати всички ключови въпроси. Ще се спра на някои от тях по отношение на ам, а, датата на стартиране. В ЕКР имаше разнопосочни мнения, но смятам, а, че всички се въртят около 2017 година. А, относно прехвърлянето на квотите за един по-късен етап е по-добре така, отколкото да бъдат премахнати относно изместването на въглеродните емисии. Трябва да се гарантира, че трябва да има начини за отбелязване на напредък. Ако има проблеми с изместването на въглеродните емисии, как изглежда точно това изместване? може би ще постигнем компромис, било то в преамбюла или в допълнителни членове, ще видим, но в основата на документа трябва да се съдържа и този въпрос. Трябва освен това да припомним, че се намираме в една неудачна ситуация, свързана с цената на петрола. Цените са много по-низки от предвиденото и няма скоро да се повишат. Като казвам всичко това, а ние сме в състояние да отбележим крачка напред. Утре ще видим дали ще вървим рамо до рамо с колегите от ИТРЕ или не. Аз наистина се надявам това да е така. И ние имаме една добра възможност и трябва да използваме. Това е резерва за стабилност на пазара. Не, не вярвам не искам а, а, да предричам черни сценарии, че системата няма да а, функционира добре и че всичко ще, ще е обречено на успех. Затова казвам, а, резерва за стабилност на пазара е нашата голяма възможност и трябва да я използваме. Господин Гербранди, благодаря господин председателю. Няма да повтарям това, което колегите вече казаха. Ясно е, че бавно се придвижваме към една обща позиция сред политическите групи в Европейския парламент и в крайна сметка ще имаме силна позиция на парламента като цяло. Това, което, се случва, което ще се случи в ИТРЕ утре по време на гласуването е много интересно. ИТРЕ би могла да подсили позицията на комисията. Ако добавим това към развитията в съвета, трябва да кажа, че аз съм убеден, че Европейския съюз иска да подсили или по-скоро да реформира системата. Тази реформа е доста скромна в момента, защото дори с най-амбициозните предложения, които ще бъдат предложени в рамките на резерва за стабилност. Все още системата е доста скромна, времето за реакция също е доста неефективно. Това няма да е последната реформа, но смятам, че в момента се справиме много добре и за кратък период от време ще сме в състояние да постигнем споразумение и с съвета. Благодаря ви, господин Килонен. Госпожа Килонен. Благодаря ви, колеги. Първо искам да благодаря на Иво Белет за положените от него усилия. се надяваме, че ще постигнем съгласие. Силно се надявам. Началната дата за стартирането на резерва за стабилност на пазара се очертава да е 2017 година. Трябва да се гарантира цялостното функциониране на резерва стабилност на пазара. Ако се предпочете по-ранна дата. Но като цяло предложението е едно добро решение и от екологична гледна точка, и от гледна точка на промишлеността. Ще продължа да работя с докладчиките, докладчиците в сянка. Много добре сътрудничам с тях и ще постигнем ам, съгласие. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря господин председателю. Благодаря на Иво Белет за добре свършената от него работа. От ам, преди три години ам, говорихме за този въпрос, за прехвърлянето на квотите за един по-късен етап. А, сега по-голямата част от депутатите осъзнават, че схемата не допринася за това, за което е предназначена. Съгласен съм с господин Дебранди, е, че това говорим за реформа на схемата и на системата за търговия с е, квоти и тази е, промяна е козметична, тя не е съществена. Комисията винаги казва, че това е първият етап, но ще са необходими и по-нататъчни мерки, свързани с реформирането на системата. Необходимо е да ем, има плавен преход от системата към резерв за стабилност на пазара и е, системата да бъде подсилена е, чрез структурни реформи. Добре е тази косметична промяна да се извърши възможно най-рано да се справим с този въпрос, свързан с излишните количества квоти. Говори се 2,5 милиона излишък. Това е огромен излишък. Трябва да направим нещо с него. Предложението да бъде включен излишък в резерва, това не е достатъчно. Ние ще трябва да да се справим с голям излишък, дори част от този излишък да бъде заличен, 1,4 милиона ще останат поне на разположение. Относно изместването на въглеродните емисии, въпрос повдигнато от индустриалното лоби, страхове се споделят от 10 години на сам. 2012 година а, беше край на втората фаза и се видя, че няма изместване на въглеродните емисии следствен изпълнен на политиката за климата. А, не трябва да се а, преувеличава. Заключенията на съвета от октомври миналата година дават увереност, е, че изместването на въглеродните емисии, че са част от преговорите и след 2020 година, но това не е достатъчно. Промишленото лоби иска да има все повече, иска да има все повече, все повече и ние няма сляпо да следваме тези лобистки искания, защото каквото и да им дадете, те ще искат още повече. Трябва много да внимаваме. Те никога няма да се а, наситят, те не искат да плашат за замърсяването. Но ние всички сме съгласни, че трябва да преминем към система, в рамките на която замърсителят плаща. А, когато политиците само говорят, не се обръща внимание, но когато това говорене се влее в конкретно предложение, тогава вече се надава глас. Друг въпрос, свързан с изместно въглеродните емисии, е липсата на превключването от горивата към други альтернативни източници. Дори да подсилим предложението, ние ще имаме проблеми с преминаването към горивата. Не изместването на въглеродните емисии е най-големият проблем. Необходимо е да има стандарти на високо ниво, така че ам, да има допълнителни мерки, които да допълват а, системата за търговията с емисии и ам, тези въпроси ще ги обсъдя с Иво и с докладчите в Сянка. Но и въпросът с горивата също е много важен и трябва да бъде засегнат по време на дискусиите. Благодаря. Сега Елеонора Еви. Си, grazie президенте. Анкио ringrazio рапортора Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за работата му за проучванията и за стремежа към по-голяма общност и съгласуваност. Може би механизмът не е най-положителният, за да ни помогне да преминем към продукти, които не съдържат толкова въглерод. И е, излиза се от лимитите. И това е съвсем е, очевидно съвсем ясно е, че с времето цената на въглеродния двуокис ще е предпоставка за технологичните инвестиции. Не може просто да я гарантираме чрез резерва за пазарна стабилност. И финансовите пазари не са склонни да приемат тази идея. Ниските разходи ще бъдат водещи в страни като Индия, Бразилия и Китай. По отношение на емисиите на чист газ има огромни квоти. И затова тази система трябва да бъде въведена за определен период, а след това да последват други инструменти, които да убедят обществеността, че чистият газ не е стока. До 2020 трябва да продължим да намаляваме емисиите, но е добре да мислим предварително за времето след това. Пазарните условия трябва да са такива, че да стимулират производството. Трябва да се фиксира цена, да се определят квоти за резерва и да се избегне и да не се допуска връщането на тези квоти на пазара. В измененията, които се внасят от колегите от други групи, се вижда, че общият подход съответства на моето изказване. Трябва да възприемем хоризонтален подход – добре е да се ориентираме по постъпленията от квотите, за да може техническата иновация да добринася за недопускане и изместване на предприятията. Не трябва да съществуват опасности и рискове от такова излизане на предприятията извън Европейския съюз. Смятаме, че ако стигнем до споразумение, за да постъпва финансиране от квотите в резерва, трябва след това да отговорим на въпроса как ще стигат тези квоти до пазара, защото в противен случай няма да можем да намалим емисиите на въглероден блок и толкова колкото желаем. We have a, speech of uh, и сега започваме с следващия кръг оратори от комисията Петър Лизе. Благодаря на Иво Белец, защото задачата му не беше лека, но той се справя добре. Въпреки, че има различни позиции, има изближаване все пак на мненията измененията, утре, които ще се гласуват утре в Интре, доказва това твърдение. Има квоти, които са извадени от това количество, което ще бъде прехвърлено за един по-късен етап. Не е добре, ако въвеждаме инструмент за стабилизираме цената, но 2019 или 2020 година отново се пускат квоти и цената пада. Това ще доведе до объркване и а, до а, това, че мерки на национално ниво ще бъдат а, засилени. Има мерки в а, Германия, които са прияти и към които аз съм критично настроен. Чрез национални мерки няма да разрешим проблема. ИТРЕ утре трябва да гласува два противоречиви компромиса, но и при двата се посочва, че е, квотите, е, които са предвидени за един по-късен етап, е, се вливат в резерва. НП и ЕКР искат част от квотите да се използват за фонда за иновациите. Ние искаме да бъде подсилен този фонд, но как ще бъде захранен той е друг въпрос. Трябва да кажем, че разбира се, промишлеността има нужда от нови технологии, за да произвежда по, по екологосъобразен начин и трябва да, разбира се, да окажем подкрепа. Относно датата за стартирането, в НП трябва да обсъдим този въпрос. Няма все още окончателна позиция. Аз съм за 2017 година. Получих имейл, който според мен е важен а, от правителството и на Германия и а, оттам също се казва, че 2017 година е а, удачна, а, удачен момент за стартиране и трябва да се а, избягва изкривяване на а, пазара. Относно изместването на въглеродните емисии, ние трябва да дадем възможност на промишлеността да може да планира своите действия. Искам ясно да кажа, че от ЕНП няма да сме доволни, ако темата бъде включена в преамбила, въпреки че някои вече а, сигнализираха, че са готови а, да постигнат компромис. Изместно на емисии трябва да съществува и след 2020 година. Защо? Чрез търговията с квотите ние искаме иновативните предприятия да инвестират, които инвестират в нисковъглеродни производства, да бъдат а, възнаградени няма да го направим, ако цените се покачват, но тези, които се придържат към стандартите, те са инвестирали. А, и ние трябва да ги ам, стимулираме. Важно е да изпратим важен сигнал за периода след 2020 година, а не изместването въжително 2020 година. Благодаря сега госпожа Нивска. Така. Вишневска поправя членът на комисията. Благодаря ви, господин председател. Patrząc на поправки, изложене до projektu пана Белета, widać wyraźnie, że венг... Връзка с измененията, повечето от техните автори биха желали да се внесат промени във връзка с цените в по-ранен момент. Или като се предвиди по-рано обесилване на квотите. Има и други идеи, например създаване на стандарти за емисиите, което би било новост в системата за търговия с емисиите. Но предлаганите промени са неутрални от гледна точка и на промишлеността, и на домакинствата в Европа. Очевидно, говорим за ситуация на економическо възстановяване, в частност промишлено възстановяване. Новият инвестиционен план на комисията Юнкер е пример за мисленето в тази връзка. Но през 2012 година комисията имаше план да се противопостави на неблагоприятните тенденции. И този план бе одобрен от съвета, но практическото му изпълнение до сега не дава резултати. Преди година в известие по същата тема, комисията отбеляза, че делът на промишленото производство – е спаднал до 50%, ако чухме правилно. Тоест, тенденциите са точно обратни на прогнозните. Цената на енергийните носители не е водещ фактор за конкурентоспособността на Съюза, но предложенията във връзка с системата за търговия с емисии може да бъде причина е, за това цената да се превърне в такъв основен фактор за конкурентоспособността. Цената на енергията имам предвид. И за това цялото предложение трябва да бъде отхвърлено. Би трябвало да направим по-голяма фундаментална реформа на системата за търговия с емисии като не допускаме излизането на предприятия извън Европейския съюз и позволим на държавите членки да привличат инвестиции от други държави членки. Като особено трябва да се акцентират инвестициите в промишлени решения. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика, нашия колега господин Белет, защото той положи много труд по една извънредно деликатна, сложна, комплексна тема. Мисля, че мина доста време и всички можем да се поздравим с резултатите от неговата работа. Макар, че аз лично е, някой път съм била на по-друго виждане от него. Искам все пак е, да припомня, че не можем да създадем такъв резерв без да обмислим последиците за съответните отрасли. Е, някои колеги казват, е, промишлените предприятия са замърсители, те трябва само да плащат. Според мен промишлените предприятия не са толкова замърсители, колкото и преди всичко създатели на работни места и това не бива да го забравяме. Е, до 2017 година може би ще бъде вредно за тях да се създава такъв резерв, защото квотите се намаляват автоматично, линейно, плюс е, благодарение на действието на междуотрасловия е, коефициент. Има сектори, има отрасли като металургията, които са особено застрашени и засегнати от всичко, което правим и това ме притеснява много. Трябва да се е, мисли е, за по-високи прагове, било те минимални или максимални, за да се отрази това, което става с квотите и начина по който те се отразяват на економическите оператори. Това ще допринесе и за по-голяма стабилност на резерва. Трети пункт, последен за мен, бих е, искала да има повече гъвкавост в резерва. Той трябва да отразява економическите промени, смятам, че трябва да предвидим една крайна дата, която е по-ранно от предвидната от комисията 2024, а не 2026. Благодаря, господин Балц. Благодаря, господин председател. Виждаме от доклада, че имаме много малки възможности за маневриране. Целта на доклада е свързана с намаляване на емисиите на въглероден влокис. и със създаване на стимули за повече инвестиции. Но след 2020 година трябва да се помисли и за други решения, а не да се говори само за изнасянето на предприятията извън Европейския съюз. В точка от преамбюла 3b се казва, че при най-ефикасните предприятия не трябва да има неоснователни ограничения. Значи има ограничения за най-ефикасно работещите предприятия. В едно от измененията се предлага това условие да отпадне. Като според текста трябва като се предвид да се дават 100% безплатни квоти на някои предприятия и отрасли. Това е другата крайност. Например, стоманодобива. Е, нека не забравяме, че има доста големи промишлени лобита, включително и в стоманодобива. Обаче е, стоманодобивните предприятия означават десетки хиляди работни места. Вече са направени инвестиции за повишаване на ефективността. Но най- ефикасно работещите предприятия използват е, и би трябвало да използват изцяло нова технология. Това е невъзможно. Значи това условие не следва да бъде свързано с най-ефикасно работещите промишлени обекти. По-справедливо би било да се каже, че следва да бъдат предприяти мерки за повишаване на ефективността и ако предприятията предприемат тези стъпки, тогава е, условията ще бъдат на лице след 2020 година. И изнасянето на предприятия извън Европейския съюз ще бъде предотвратено. Това е компромисно предложение, да, наистина, едно предприятие трябва да прави всичко, което е по силите му и което се очаква от него, но ако задължим предприятията да постигат възможно най-високи резултати, тогава много малко предприятия ще могат да отговорят на това изискване. Госпожа Гардини. Благодаря. И аз, как, както всички, искам да поздравя Иво Белет – за извършната работа, защото тематиката е доста сложна и някои резултати трудно се постигат. И има въпроси, които не бива да бъдат предмет на преговори. В, по време на миналия мандат говорихме за това, че този сектор трябва да се разглежда в неговата цялост. Когато говорим за търговия с емисии, говорим за сектор, който не беше уреден добре. Знаем, че има и други екологични политики, които влияят върху тази схема за търговия. И нещата, очевидно е, че системата не функционира добре. Успяхме да постигнем 7 долара или 7 евро на тон като цена на CO2 по системата схема за търговима сектори, в които ако видим колко струва екологичната политика, колко струва тон CO2 ще видим, че тези е, разходи, тази цена е много по-висока. Е, така че трябва да, да подходим по-задълбочено. Ето защо искам да привлека и други колеги към своята теза. Цената на енергията е, очевидно няма да бъде повлияно. Не знам кой прави точна, точен разчет цената на стоеността на производство повишава. Не знаем дали много или малко, но ние в Европа имаме един проблем в глобализирания свят и това е високата цена на енергията. И ние трябва да направим всичко възможно, за да падне тази цена. А, а не бива да мислим още колко да, да повишим цената. Ето защо искам да кажа, че наскоро в Икономист, според проучване на Оксфорд, цената на енергията е една втората по важност причина за изместване на въглеродните емисии и загубата на конкурентоспособност. Освен това, освен това, което се казва, известване на въглеродните емисии, е, е въпрос, който трябва да се обсъжда. Тук няма спор. Ако искаме да направим нещо за цената на енергията, има още нещо, което трябва да бъде задължителен елемент. Както знаете, Компенсацията за косвените разходи е на доброволно ниво. Според мен не може да съществува. Това не е само мен, не само според мен. Антитръстовият орган в Италия излезе също становище. Ако, ако ние регламентираме а, нивото на европейско ниво и след това оставяме държавите членки да реализират на практика тази стъпка, но това ще изкриви пазара. И ако решим да повлияем върху разходите, ще трябва да изискваме хармонизация в компенсациите на европейско ниво защото има опасност от вътрешно изместване на въглеродните емисии. Аз не смятам, че това е нещо, което нашите граждани биха приели. В допълнение към всичко останало, говорих доста дълго, не искам да се спирам по-подробно. По Споделям много отказаното от Франсуаз Гростекст. Аз смятам, че хармонизацията на компенсациите и изместването на въглеродните емисии трябва да бъдат не, не трябва да подлежат на преговори. Господин Фялнер, благодаря. Съвсем накратко. Най-важното е да се опитаме да създадем стабилността за индустрията. Заедно с това обаче, когато казваме това, възникват две проблематични последици. Първо датата, ако кажем, че искаме предвидимост и стабилност и след това кажем, че 2017, кажем, че искаме 2017 и знаем, че първоначално е обявена 2020 година, няма това няма да бъде в интерес на предвидимостта. Същото и въжи и за премахването на отложените квоти. Помня толкова ясно, когато проведахме голям дебат по този въпрос – и казахме, че това няма да стане, борихме се за думи, а, само, че времето минава и сега казвам, е, защо да не го направим? И когато говорим за стабилност и предвидимост, не мисля, че ние проявяваме отговорност. Не на последно място. Необходимо е да използваме това като сигнал за бъдещето, да се споменат преките разходи, въпреки че знаем, че не тук се решава всичко, но да имаме ясна представа за позицията на парламента и да създадем предвидимост за онези, които мислят за бъдещето. Благодаря на во, за хубавите думи за фонд за научни изследвания, защото новаторството е от ключово значение и част от средствата трябва да бъдат насочени към научните изследвания. Преди да дам думата на Европейската комисия, докладчикът поиска думата за кратък коментар. Благодаря, господин председател. Не искам да представям мнението си за казането. Имам само още един въпрос към Европейската комисия и по време на предишните заседания имаше объркване за оценката на въздействието и въпросът ми е има ли оценка на въздействието на този резерв за стабилност? Ако може комисията да ни каже. И оценка на въздействието на е, изтегляне напред е, на началото. Благодаря. Давам думата на, госпо... на госпожа Петърски от Европейската комисия. Благодаря, господин председател, и ние бихме искали да благодарим на докладчика за чудесната работа. Бих искала в началото да кажа, че приемането на резерва стабилност на пазара – е един от основните политически приоритети на комисията и се радвам, че депутатите изразиха подкрепа за тази идея и ранното и въвеждане. Сега по същество по въпросите, които бяха предмет на най-активна дискусия и да отговоря на въпросите към Европейската комисия. Прехвърлянето на отложени квоти към резерва. По време на дискусията беше казано, че комисарят изрази готовност да обсъжда този въпрос, ако съветът и парламента се договорят. Резервата за стабилност има за цел да не допуска колебливост. Може да се каже, че основният фактор за недопускане на колебливост на този пазар е съдбата на отложените квоти. Така че прехвърлянето на отложените квоти към резерва стабилност на пазара би трябвало да засили ефективността на този резерв и също така да осигури по-убедителни стимули в схемата с търговия с емисия. Искам да кажа, че комисарят казва, че ранното въвеждане на резерва стабилност на пазара Едно рано въвеждане на този резерв може да осигури повече предвидимост за инвестициите. Това стана ясно в хода на разискванията. Искам да се върна Е, сега по въпроса за оценката на въздействието искам да потвърдя, че направихме, както винаги е, правим, оценка на въздействието. И ако погледнете тази оценка, един от сценариите, които оценяваме, е въвеждането на резерва по време на третия етап на търговията, т.е. преди 2020 година. И може би тук би трябвало да кажа, че оценката на въздействието показа, че създаването на резерв за стабилност на пазара на трети етап ще бъде полезно с оглед на стабилността и ефективността на пазара на емисии. Оценката на въздействие е на разположение в интернет и ние сме на разположение за, допъл... за допълнителни а, обяснения. Стигам а, до третия въпрос, на който исках да се спра. И това са праговете. Няма да ви кажа нищо ново в сравнение с това, което вече казах на предишни заседания. Правилата, в това число праговите, бяха обмислени много внимателно в процеса на разработване на предложението и искам да се спра на два важни аспекта. Първо, те са разработени по предпазлив начин и когато прочетете предложението, ще видите, че допълнителната ликвидност ще бъде прехвърлена в малки обеми и в рамките на няколко години преди да достигнем прага от 833 милиона. Тук трябва да обърнем внимание на параметрите. Сега се правят предложения за преразглеждане и там ще оценим доколко резервът е постигнал добри резултати и до каква степен съответните параметри са били удачни и ако е необходимо, ще въведем необходимите корекции. Мисля, че имаме нужда от дебат по тези параметри. Разбирам, че вашата комисия клони към призив за ранно преразглеждане. Според мен това е едно прагматично решение на въпроса. Още два въпроса и след това ще приключа. Първо въпросът е, насочен към Европейската комисия за неразпределените квоти. В законодателството тези квоти би трябвало да бъдат продадени на търг в края на търгоемия период. Това е, повелява директивата и останалите а, квоти ще бъдат продадени на търг в края на, на търгуемия период. Що се отнася до предложението, което обсъждаме днес, искам да привлека вниманието ви към факта, че предложението съдържа разпоредби, чиято цел е да осигурят гладко протичане на търговията в на търгове в случаи, в които а, отлагането им би довело до промени. И в процес това бе, на това беше обърнато внимание в процеса на оценка на въздействието. Разбира се, ние се намираме в началото на периода на търговия и е трудно да кажем на колко ще възлезе сумата. Стигам до последния въпрос, на който ще се спра и това е изместването на емисиите. Е, и този въпрос е, беше е, оживено обсъден, както и косвените разходи. Сегашните правила допускат държавите членки да дават държавна помощ в случай на косвени разходи. Някои държави членки правят това при това с приходите, които получават от продажбата на квоти. Хубаво е това да се има предвид. Но тук само ще кажа, че този въпрос ще бъде анализиран допълнително в в бъдещото преразглеждане на схемата за търговия с емисии. В хода на нашия анализ ние ще направим необходимите предложения въпрос, по въпроса за изместване на въглеродните емисии, както беше казано в, в хода на разискванията. Съветът обсъди задълбочено режима за отнасящ се до изместване на емисиите. Комисията се отнася много сериозно към този въпрос. Вече започнахме да подготвяме анализите за бъдещото предложение. Ще бъде. То ще бъде интересно, защото разполагаме с реални данни. Важно е също така Започнахме консултация с заинтересованите лица. И във връзка с цялостно преразглеждане на схемата за търговия с емисии. Да повторя още един път, че правилата за изместване на въглеродните емисии и е, свободното разпределение е правно гарантирано до края на десетилетието. Това е много важно за стабилността и предвидимостта. И вие със сигурност знаете, че правният акт вече е прият. Той гарантира свободно разпределение на е, засегнатите индустрии до края на десетилетието. И в заключение искам да присъединя към всички, които подчертава значението на бързото приемане на това предложение. Когато това предложение бъде прието, както спомена е, моят комисар, ние ще излезем с предложение за преразглеждане на схемата за търговия с емисии за периода до 2020 и след това. Благодаря за вниманието. Благодаря. И за последен път, за заключителни думи, давам думата на Иво Белет. Uh, uh, Благодаря, господин председател. За пет минути ще свърша. Първо, широка подкрепа за резерва за стабилност на пазара. Това ще ни даде възможност да избегнем един катастрофален сценарий. Има широка подкрепа за създаване на резерва в Европейския парламент и това е добре. Изместването на въглеродните емисии, мисля, че можем да кажем, че по-голямата част, но не всички, искат да има ясен сигнал, който да бъде излъчен от този доклад. Може да се предвиди член или точка в преамбила, но тази тема трябва да бъде включена. Смятам, че ще има широка подкрепа и за това за да бъдат стимулирани тези предприятия, които инвестират в нововъведения и енергийна ефективност. Те трябва да бъдат възнаградени за направените от тях допълнителни разходи. Относно началната дата, трябва да е по-рано от 2020, 2021 година, други казват 2017, ще видим. Относно отложените квоти, Както Петър Лизе каза, че има два компромиса в ИТРЕ, които трябва да бъдат гласувани утре сутринта и двата компромиса искат отложените квоти да бъдат включени в резерва за стабилност на пазара. Но има, разбира се, и нюанси. А, Петър Лиза и Кристел Фиона казаха нещо за фонда за иновациите. Това е добро предложение, може да ни помогне да намерим компромис. А, има някои предимства. И на последно място ще спра на това, което каза Гростет за праговете от една страна и френските альтернативни предложения. От друга страна, бързото преразглеждане, предложено от комисията, преразглеждането да стане по-бързо, да се види как функционира системата и да бъде е, променена тя, ако функционирането не е оптимално. Комисията трябва да направи бърз преглед. Е, тя е готова и това е положителен сигнал. Това е за сега, господин председателю. Благодаря ви. Относно графика, утре се гласува становището в ИТРЕ, в нашата комисия. Ще гласуваме 24 февруари и след това трябва да, да, бъден, да бъде внесен доклада за гласуване в пленарна зала. От... Нямахме достатъчно време да обсъдим, да обсъдим точка 14 от дневния ни ред и ще ще обсъдим тази важна тема за горската политика в Европейския съюз на 27 януари. 30 минути. 30 минути ще се удължи, стан до 17.30 часа. Времето за изменение, срока за измененията също ще бъде променен и това ще 28 е януари до 12 часа. Закривам заседанието и благодаря на всички членове за активното им участие днес.